А не, момент, няма протокол от предишното заседание. Виждам. Добре, преминаваме към съобщенията на председателя. Точка втора. Бих искал да ви кажа няколко думи за изборите в Германия. Йо. Важно един. В Албания. Това, което се случи по време на изборите, е интересно. бихме искали да а, знаем какво се случва в Албания, защото това е важна държава за нас. Господин Кукън и господин Флекенштайн бяха наши представители. Те следят отблизо дискусиите между партийните групи в Албания. преди изборите всичко се развиваше добре, но на практика имаше доста промени. Като че ли от политическа гледна точка не всичко се разви както очаквахме. Относно свободата на медиите, ОИСР се произнесе изключително твърдо. Виждате какво пише в доклада и за купуването на гласове. Там се говори за манипулиране на резултатите. Имало е обещания за отпускане на определени суми. В доклада се казва също така, че публичната администрация е направила някои злоупотреби по време на изборната кампания. Упражнявано е било и насилие. членовете на правителството са оказали своето влияние върху някои държавни служители и тези държавни служители са възприели малко по-различно поведение по време на предизборната кампания. Доста трудности е имало и в администрацията, имало е заплахи и за физическо насилие и физическо насилие. 34 случая са регистрирани на злоупотреба с положение. Аз не съм бил на място, така че не мога да кажа дали това е вярно. Но по посочените тук причини смятам, че е важно да получим информация от господин Кукън и господин Флекенштайн – може би вие ще ни кажете а, какво е било вашето усещане там на терена. Едуард, имаш думата. Благодаря ви. Нека първо да чуем големите групи. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Няколко думи за предизборната кампания и изборите в Албания. Държавата беше в трудна политическа ситуация и криза. По-специално миналата година, когато членовете на парламента от опозицията не дойдоха в парламента, не посещаваха парламента в дълъг период от време и тогава заедно с колегата Флекенштайн – Отидохме в Албания през декември, точно преди коледа и тогава успяхме да спечелим съгласие между двете основни политически партии. Имаше и споразумение, което бе разгледано в парламента и бе прието единодушно. Имаше местни избори и те включваха и административните реформи, които сведоха до 61 административните области в Албания. Тези избори бяха изключително важни за Албания, защото на тези изпити се гледаше като на тест за следващата интеграция на Албания. Албания очаква дата за започване на преговори за членство. Ето защо тези избори са изключително важно за бъдещото развитие на Албания. Аз поддържах връзка с колеги в Тирана, с представители на прочвателната мисия на ОИСР. Говорих също така и с нашите европейски посланник Влахутин, както и с американския посланник в Албания. Прочетах също така и предварителния доклад на ОИСР. Какво да ви кажа? В доклада се казва, че са се случили много нередности по време на изборите. Ти Елмър спомена някои от тези а, изречения, но в общи линии се казва, че резултата е добър, няма някакви а, драматични проблеми в самия ден на изборите. Положителният знак беше, че повечето политически партии приеха резултатите от изборите. Загубилите поздравиха спечелилите. Но може би е добре да продължим дискусията, когато разполагаме с окончателните доклади на ОИСР и на наблюдателната мисия и едва тогава да се произнесем. Две неща станаха ясни, което означава, че можем да ги обсъдим. Декриминализирането, което беше част от споразумението, подписано а, благодарение на мен и господин Флекенштайн. Това означава, че тук се говори за участието на хора с а, съдебно досие в политиката тези хора не могат да бъдат включвани в листите в местните, регионалните и парламентарните избори. В това отношение имаше някои проблеми, така че можем да обсъдим въпроса. На следващо място трябва да се направи разследване за закупуването на гласове. Какво означава закупуване на глас? Това означава, че и лицето, което продава гласа си, също участва в престъпно деяние. Много е трудно публично да се е, оповести това. Но това е основното нарушение по време на изборите, купуването на гласове. Политизирането на държавните институции също е проблем. Вие споменахте и някои други. Работата на ЦИК още от сама, самото начало не беше съвсем изправна. Елмър трябва да кажа, че преди да излезем с някакви окончателни заключения, е добре да изчакаме окончателните доклади на ОИСР и на представителите, които бяха там на място. Тогава ще можем да се произнесем обективно. Защото за пореден път казвам, че оценката и резултата от тези избори са изключително важни за бъдещето на страната. Благодаря. Това е господин Флекенштайн. Нямам какво да добавя. Практически мога да подкрепя всичко, което току-що каза господин Кукън. Като цяло, нещата протекоха добре. Нашата мисия си свърши работата. Бившия посланник на Италия, например, каза, че нещата са развили добре за Албания. Имаше също така все пак и нередности. Трябва да видим какво ще се появи в окончателния доклад, за да можем да формулираме и това, което очакваме като подобрения а също така и да мислим дали а, има необходимост да се е, провеждат отново а, изборите. Едва ли сега можем да коментираме. Един от проблемите е, че един от председателите на партията е обявил, че ще откаже да признае резултатите от изборите. Така че трябва да видим, има ли чак толкова сериозни е, нередности. Комисар Хан също казва, че чака окончателната оценка от комисията. И смятам, че всички трябва да реагираме в един и същи дух. Други желания за изказване? Не. Тогава предлагам докладчите. Има ли някой от съвета на Европа да иска да се изкаже или? Може би да поканим експерти. Да поканим също и нашите посланици в Албания, за да направим дискусия. Доколкото така разбирам, те имат много силни, и много ясно изказани позиции. Също вероятно ще има коментари от партийните конференции. Съгласни ли сте така да процедираме? Добре, с това тогава преминаваме към следващата точка от дневния ред – срещата на върха. Господин Дължан не е тук, той е докладчик. Става дума за срещата на върха или Европейския съвет за сигурност и отбрана. През, е, в четвъртък миналата седмица се проведе тази среща и тя потвърди е, резултатите от срещата от 2013. Бихме могли е, да кажем, че е крайно време тези резултати вече да започнат да се изпълняват. Миналата седмица с госпожа Могерини коментирахме, че това е цялост от е, общата ни стратегия за отбрана и сигурност. както и подготовка към среща през юни 2016. Решихме да изготвиме и доклад по собствена инициатива по тази тема, за да можем и ние да изкажем своята позиция. Що се отнася до въпросите за сътрудничество за отбрана и бюджета, това са въпроси, които трябва да поставим също и за използването на технологични е, програми, хибридни заплахи, сътрудничество в е, индустриите за отбрана. Има изготвен документ с е, бележки по темата не бяхме провели много просторна дискусия, защото е, през октомври, когато бе изведена на преден план тази тема, имаше и други по-важни теми, като например излизането на Гърция от, Гър... от е, еврозоната. Но така или иначе, за момента няма ясно формулиран мандат и си остава факта, че не сме използвали всички възможности, предоставени ни от договора от Лисабон, Обединеното кралство също. поставя своите проблеми, защото на срещата на върха се решава въпросите с единодушие. Но ние можем да си избираме темите и е, да задаваме теми, които се покриват от основополагащите договори. И в такъв случай парламента може да се занимае с е, случващото се, включително и в бъдещето. И няма област от е, политиката, в която да се сблъскваме с толкова голяма подкрепа от страна на гражданите. И смятам, че по този начин можем да изпратим едно много добро послание на изток или поне от позицията на изтока, е, че е свързано с блокадата и Смятам, че трябва да бъдем настроени и да изкажем съвсем недвусмислена критика. За съжаление, поради изискването да има единодушие в съвета, съвета не излезе с никаква ясна позиция. Има доклади, които ние сме изготвили, с които са гласувани от мнозинство. и в комисията, и в пленарна зала, така че по тези въпроси трябва да се действа, след като има мнозинство. И също ние говорихме, че трябва да призовем върховния представител да и начини да се възползва от всички предоставени възможности в договор. Толкова нищо повече от това. някои основни моменти дори не бяха споменати. не беше спомената изобщо политиката за сигурност и отбрана в заключенията. Не беше спомената достатъчно ясно готовността и волята да има някаква стъпка напред и реално това си беше просто един шамар в лицето на европейската политика за сигурност и отбрана. Вчера бях в Рига, където евродепутатите бяха на среща с американски конгресмени на двугодишния форум на среща между евро... депутати от Европарламент и Американския конгрес. Там се призова за по-структурирано сътрудничество. А, колективната отбрана работи само по линия на НАТО, но съвсем закономерно се поставя въпроса в край на крещата ние какво правим. Отговорът е много, много малко. Та трябва да повдигаме подобни въпроси, включително сътрудничеството с НАТО, източните партньори на Европейския съюз, които имат интерес, но не могат да се защитават, примерно. Срещу исканията на Обединеното кралство. И мисля, че трябва да помислиме за тези неща. Как, как да направим така, че добре, нека да се състои е, британски референдум, но ние не можем да оставаме парализирани в следващите две години именно заради референдума и да не си даваме никаква възможност да направиме каквато и да било крачка напред. Някой иска ли да се изкаже по тази тема? Много изненадващо е, би казал, че дори нямате коментари. Представителите на НП? Андрей. Не, не, the lady first. She was first. Дайте първо думата на дамата все пак. Благодаря, господин председател. Това е госпожа Лотмас. Говорихме за срещата на върха. И между време излязах от залата, искам да ви върна отново на темата за срещата на върха за сигурност и отбрана на Европейския съвет. Искам да кажа, че ние очаквахме, че Европейския съвет ще се съсредоточи е, по темите сигурност и отбрана. Заключенията от 2013 породиха именно такива надежди, но е, за сега това не се случва. В групата на либералите ние считаме, че сигурността и отбраната – не се радват на необходимото внимание от европейските институции. И сега решението е отложено до следващия съвет, така както бе направено и предходния път. И до 2016 година не знам, ще има ли обща стратегия за сигурност и отбрана в края на краищата. Е редно е да има след 13 години. Не е лошо вече малко да се до... преработи документа, прият от Солана и да го използваме като база за нашата стратегия. В Ауда ние подадохме план пътна карта за интегрирана европейска отбрана, така го нарекохме. Заедно с министрите либерали от министрите на отбраната от Чехия и Нидерландия и други. Смятам, че плана е напълно реалистичен и достатъчно амбициозен да се подсили НАТО, разбира се, като европейски стол, е, европейския стълб на НАТО, но има и други неща, по които може да се работи. Документа на Солана трябва да се а, пригоди към съвременната реалност, да се търси интегрирани сили за реакция. И в сравнение с щатите, сега цифрите са си цифри, но те доказват и реалността. Ако сравним бюджета с американския бюджет, всъщност ние разходваме само 45% от сумите, които те разходват. А ако отчетем всичко, тази пропорция ще е още по-малка в наш ущърп. А случаите от е, миналата седмица ни показаха повече от красноречиво колко голяма е нуждата. Затова призовавам комисията да обсъди нашия план и сте добре дошли с коментари. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, few comments since you mentioned. Благодаря, господин председател. Това е господин Пленкович. Е, споменахте НП, е, нека да кажа, че всички останахме разочаровани. Като че ли контекста на срещ... Европейския съвет, е, като че ли измести приоритетите за отбрана и сигурност заради темите с миграцията, Гърция и съобщението на британския министър-председател за референдум. Те засенчиха толкова очакваните от 18 месеца заключения за обща сигурност и обрана. И надявам се, че е, нашата политика няма да си остане само хартиен тигър. И в разширеното бюро обсъдихме, че нашата комисия трябва да даде своя принос за глобалната стратегия за сигурност и отбрана. Ние излязохме с три доклада. Една за отбрана, една за обща политика за сигурност и, спор... и още един. А, мисля, че а, е, поне ЕНП е ще разглеждаме тези неща в големи подробности, защото искаме да има и по-силна и по-бърза реакция, по-бърза голямо обединяване на ресурсите, защото заплахите са съвсем непосредствени. Сътрудничеството с НАТО си оставя основна задача. И макар, че не сме абсолютно очаровани от заключенията, само един параграф от тях е отделен за отбрана, но все пак е, последното изречение, което казва, че съвета ще държи тези теми в дневния ред – се надяваме, че това ще се случва по-често, отколкото се случваше през последните 14 месеца. И в такъв смисъл всички политически групи не трябва да изостават от този дневен ред. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mrs. Boltzmann has said that the Americans are... Господин Ковин Мики, благодаря ви, господин uh, председател. Колегата тук що каза, че 35% изразходват а, американците за бюджет за, бюджет за въоръжение, но трябва да е вържим, че когато изразходва само 15% в сравнение с 35%, които използват щатите. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben pro Jahr 182 Milliarden Euro für Verteidigung. Говорим за 182 милиарда годишно бюджет за отбрана, за бюджет на Съединените щати. Това е много повече от бюджета на Русия. Това бяха цитираните данни. Проблемът в Европа е че липсва взаимодействие между системите на отбрана на държави и членки, което води до 10 до 15% точно в сравнение с Съединените щати. Това е проблем. А, общите а, разходи, свързани с отбраната, преследват 80%. Защо? Защото самите военни сили не се управляват по достатъчно рационален начин. И ако не преодолеем тези трудности, няма как а, да се стигне до обща отбрана. Но както виждате, тази тема не бива е много особено. Предлагам да приключим следното обсъждане и премина към следващата точка от дневния ред. При след това, по изследването на разширеното бюро се попитахме какви точки могат да се включат без точки всъщност в дневния ред. Защото ако не разглеждаме актуални теми и няма обмен на мнения, тогава си струва, че, цяло, че общо дейността на тази комисия се обезмисля. Ако само е, изготвяме доклади и поднасяме към тях 3400 доклада, доклада, това според мен не е политика и няма никакъв смисъл подобна дейност. Затова ви моля по-добре да обмислим начин, по който работим тук, защото ние сме в комисията по външни работи и трябва да сме в състояние бързо да реагираме на промяната в положението, не просто да изготвяме доклади, които може да изготви всеки студент. Но пак казвам, явно темата не ви вълнува особено. Така случай продължаваме с следващата точка от дневния ред. Съобщение за дейността на делегацията в Беларус, която се проведи от 17 до 19 юни. Ако искате думата, заповядайте. Я просто ik сега zeggen, u zegt, uh, eh, ook ons Да, господин председател, подкрепям вашето предложение. И аз смятам, че в нашата комисия би следвало да обръщаме много повече внимание на текущите въпроси. Може да ще на подкрепата на групата на Ауде в тези си усилия. Благодаря ви. И така стигаме до точка четвърта от дневния ред. Делегация, оставена от 8 члена на Европейският парламент, посети Минск това беше първо посещение от много години насам. И ми се струва, че би било полезно да изслушаме докладът на колегите и да видим дали изобщо беше добра идея да се осъществи посещение, какво казаха нашите партньори, дали изобщо може нещо да направим в основа тяхната дейност. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bardzo господин Жиловски. Господин председател, дами и господа, съвсем накратко получили сте изчерпателният доклад и дневният ред от посещението на делегация, така че би трябвало вече да сте наясно с а, това как протече като цяло мисията, какви задания бяха включени в програмата, колко срещи проведохме с официалните власти и колко с представители на опозицията. Държа да отбележа, че цялото ни посещение протече много гладко, според предвиденият план, нямаше никакви изненади, нито положителни, нито отрицателни. И от моята гледна точка имаше смисъл от а, това посещение. За нас най-важното беше, че не еднократно подчертахме, че няма да отстъпим от основните ценности, които устоява, устоява парламента. Подчертахме въпросът за освобождаването на политическите затворници, споменахме меморандумът за младама върху смъртното наказание и другите пречки под функциониране на държавата също така срещнахме се с представители на опозицията, с семействата на политически затворници, както и с предприятия от работещи в Беларус. Също така срещнахме и с представители на политическите групи и представители на неправителствени организации, които са познати за своята, със своята дейност в Европейския си по целия свят. Според мен е важно да се отбележи, че в някои области поощрението ни кара да смятаме, че Беларус е склонна да разговаря с нас. Като, по теми като улесняване на режима, създаване на визи, приемане на стандартите от процеса на Болония, както и други области, като например стипендиите в рамките на Еразъм. Имахме обаче и не толкова положителен опит, когато обсъждаме темата за освобождаване на политическите затворници в страната. Смятам, че трябва да продължаваме да повдигаме тази тема и да насърчаваме за постигане на напредък. Според мен е много важно да не забравяме, че преди края на годината ще се проведат президентски избори в страната и за Европейският парламент е много важно при какви условия ще се проведат тези избори. Това е нещо, което имах да кажа за това посещение на делегацията. Бих искал да благодаря на членовете, двама, които са тук в залата в момента, госпожа Калнете и господин Мамикинс. Благодаря на всички на всички участници в делегацията за подкрепата по време на поставяне в Минск. Благодаря Uh, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Бих искала да споделя някои от а, вижданията си. Беше второто, второто посещение в Беларус тази година. Първия път а, стидох а, на, собствен, на собствено посещение и се срещнах с представител на позицията и с а, политически затворници. В сравнение с първото на посещение мога да отбележа, че по, по отношение на политическите затворници оставам с впечатлението, че положението се е влушило, защото трима от тях са били обект на, на допълнителен съдебен процес и тяхната присъда е била удължена. А, знаем от резултатите на, от а, анкетни проучвания и от други източници, че президентът Лукашенко се ползва с много голяма подкрепа в Пебагос. Или казвам с други думи, на практика той няма защо да се опасява и да се страхува нито от опозицията, която като цяло е доста слаба, нито от няколкото политически затворници, които в момента са задържани. А впечатлението, което останах, впечатлението, което споделят и някои от колегите, с които обсъдихме темата, е, че политическите затворници на практика се оказват заложници в играта, която Лукашенко играе с Русия и Европейския съюз. Тоест той ги държи при много тежки условия в затвора. По този начин изпраща послание на президента Путин, че не се е променил по никакъв начин. Но едновременно с това говорим все пак за хора, за човешки същества, които се използват като пионки в е, играта на шаха между Лукашенко и Путин. И аз е, наистина съм много потресена от е, този факт. Особено това, което научихме при разговорите с членовете на техните семейства. Бих искал да споделя и още нещо. Представителите на опозицията се страхуват че от една страна Беларус може да се превърне в Азербайджан. И че в отношенията си към Лукашенко, опозицията и политическите затворници най-важни ще са прагматичните интереси. И накрая бих искала да отбележа, че като цяло настроенията в Беларус Според всичко страх от загуба на суверенитета на страната. И населените гражданите на Беларус смята, че Лукашенко е единствената гаранция, единственият способен политик, който може да запази независимостта на страната. И длъжността ни цялото Министерството на външните работи, както и представители на опозицията, се обърнаха с нас, към нас с молба да не допускаме Беларус да бъде пренебрегната заради други проблеми, които Европейския съюз има със съседните си страни. Благодаря ви. Thank you, Chair. Благодаря ви. Ще си, господин председател, ще си изкажа на латвийски. Бих искала да споделя няколко думи с вас. Посетих Минск по септември прилично посещение и се убедих, че Беларус е партньорска страна, страна съсед, но едновременно с това разбира да се. Много е мъчително да говорим с семействата на политическите затворници. Та, Например, една жена ни разказаше е, по време на посещение на мъжа и в затвора е била жертва на инциденти, едва е оцеляла, но аз ще съднявам, че изобщо става въпрос за инцидент. Задава се въпроса защо полицията не може да се обедини и да излезе с един общ кандидат. Ами на първо място е много трудно да се регистрира на партия в Министерството на вътрешните работи. И изобщо ми се струва, че на този етап няма никаква, никакви изгледи опозицията да се обедини около една обща кандидатура. Едновременно с това съм съгласен на ретига на подкрепа за президента Лукашенко от 69%. А въпросът е дали Централната избирателна комисия ще обяви победа от 99% и дали въобще този, който ще бъде обявен ще бъде реалистичен. защото може да са свидетели на, на известна демократизация, ако те не се подадат на а, изкушението да фалшифицират резултатите. Но смятам, че точно е да продължим разговорите с Беларус. е важна стъпка напред и посещението на официална делегация от Европейския парламент беше много важно. Това беше първото официално посещение на делегация от 12 години насам. Това, което се случи преди 6 години, беше съвсем различно. Нека бих искала да отбележа, че можем да работим заедно с Беларус. И то много конструктивно в области, където няма разминаване на мнения. И лично аз съм а, а, оптимистично настроен спрямо лабораторията за а, санитарни хигиенни проверки на хранителни стоки. Това е една лаборатория, която беше изготвена с подкрепа на специалисти от Европейския съюз и получаваме много положителни отзиви от този вид сътрудничество в Беларус, без да споменаваме и други аспекти на сътрудничеството, като например борбата срещу трафика на наркотици, засилването на граничният контрол и сътрудничеството с е, Министерството на вътрешните работи на страната. Така че като цяло ми се струва, че бихме могли успешно да продължим диалога си с въпроса, без разбира се да пренебрегваме проблематичните въпроси, които продължават да съществуват, а именно демокрация, защита на основните права и разбира се това с теми, които трябва винаги да е приоритета ни в отношение на да избирателност. Thank you, Chairman. <clears throat> Well, I do agree that we... Благодаря, господин председател. Всички сме съгласни, че трябва да запазим диалога между нас и Беларус. Това е от критично значение. Но не трябва да отстъпваме от нашата позиция. Смятам, че нашата позиция си остава в сила, а това означава непризнаване на така наречените избори в Беларус – както и всички политически престъпления, които извърши режима на Лукашенко. Когато се срещаме с представителите на изборната комисия, не трябва да забравяме, че това са всъщност върховни манипулатори. Те са дясната ръка на режима на Лукашенко. Основният представител на ЦИК е и основният отговорник – за всички злоупотреби по време на предизборната изборната кампания. Не трябва да наричаме тези събития избори. Как може да ги наричаме избори при положение, че е, няма право за регистриране на политическа партия, няма право за предизборна, не се дава право за предизборна кампания на конкурентите. Конкурентите и опозицията са в затвора. Това се случи и след президентските избори. Така че случващото се там е изключително сложно. Трябва да не губим контакт с опозицията, въпреки че нашите контакти отслабват всяка седмица. Това се дължи на а, все по-дългата ръка на режима на Лукашенко. Уважаеми колеги, няма начин да оправдаем режима на Лукашенко. Ходим по изключително тънък е, лед. Самият той е, носи отговорност за смъртта на двама души, които неоправдано бяха обвинени в престъпление преди време. И Лукашенко ги обяви за виновни, за да може да се мобилизира обществото и той да се покаже като силен лидер. А, това е много рисковано начинание. Смятам, че нашия парламент не искаше да се среща с представители на долната камера. Представителите на а, тази камера се срещнаха с нас, трима от тях, по време на визитата ни. На мен въобще не ми хареса и ще говоря съвсем открито. Не можем да се срещаме с хора, назначени по този начин изпращаме неправилен сигнал към опозицията и гражданското общество. От какво се нуждае преди изборите Лукашенко? Нуждае се от признаване от страна на Европейския съюз. Та да не забравяме, че понякога тънкия лед се чупи. И може да паднем в дълбокото. E, będę mówił po polsku, bo pan Trojewski mówił po polsku, więc będę mówił po polsku. Колегата говори на полски, така че аз ще се възползвам, казва господин Корвин Мике. Дами и господа, в днешната дискусия говорим за Беларус като за Северна Африка. Гледаме високомерно на тази държава, възнамеряваме да й наложим европейски ценности. Ако аз бях от Беларус, щях да ви кажа следното. Неща да говоря с вас. Презирам а, тези, които махнаха а, смъртното наказание, защото тези хора носят на ръцете си кръвта на загиналите. Тези хора там чисто и просто имат различни ценности. Нека да разберем веднъж за винаги, че нашите ценности не са универсални ние бутаме Лукашенко директно в ръцете на Москва. Ние го тласкаме натам, към Русия. Това е основната политическа истина в тази ситуация – ако се наричате демократи, аз не съм, то тогава трябва да разберете, че обществото подкрепя господин Лукашенко. И вие като демократи трябва да уважите неговото мнение. Всички ви Това е. Jest. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dopowiem tylko, że... Damy господа, каза господин Дружевски, Нека само да ви напомня, че нашата делегация не се е срещала с избрани членове на парламента, както каза преждеговорившия. Трябва да се Имаше известен баланс в нашите срещи. Срещнахме се с официалните власти, както и с представители на опозицията. Срещнахме се с близки на политическите затворници, с представители на гражданското общество. Разбира се, имаше срещи, които бяха по-ползотворни и такива, които не бяха. Най-трудните срещи бяха тези, в които нашите ценности не биваха споделени. Например, срещата с представителите на Министерството на правосъдието. Но е важно гласът на Европейския парламент ясно и отчетливо да се чуе и по тези места. Европейския парламент непрекъснато приканва за по-добро третиране на политическите затворници апелираме и за много други неща, по които не можем да отстъпим. Поддържаме връзка с хората, за да може обществото на Беларус, а не неговите управляващи, да знаят, че ние се интересуваме от тяхното бъдеще. Благодаря. our strategy in the Adriatic and Ionian region. Следващата точка в дневния ред – стратегия на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Юнейско море. I mean it seriously. And uh, I would like to ask our rapporteur Dubravka. Докладчика Добравка Шуица има думата. Благодаря ви, господин председател. Както виждате, съм изготвила становище по стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Юнийско море от името на парламентарната комисия ЕНВИ, Комисията по околна среда. От името на Комисията по регионално развитие беше направено предложение за доклад. Там докладчик е господин Яковчич. Идеята на стратегията е да се запази морската среда, да се насърчи устойчивия туризъм. А това, което е от значение за нашата комисия, е, че тази стратегия ще допринесе за потенциалните държави кандидатки, тъй като тя ще им даде по-голяма възможност за сътрудничество. Ще се увеличи възможността за интегрирането и на държавите от Западните Балкани. Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, ще си сътрудничат с Харватия, Словения и Гърция. 9 май беше крайната дата за внасене на изменения. 47 изменения получихме. На 1 юли в среда ще проведем заседание, за да се постигне компромис по различните изменения. Надявам се, че заедно с докладчиците в Сянка ще успеем да стигнем до компромис. Надявам се, че сте прочели моето становище. Знаете, че имаме ограничения в броя на думите. Всички знаем какви са правилата, които се прилагат към становищата. Това означава, че не можахме да включим всичко, което искахме, но се надяваме, че чрез компромисните изменения ще успеем. Акцента се поставя в основни линии върху комуникацията, енергетиката, защитата на околната среда и запазването на мира в региона. Идеята е този регион да може да се възползва от всички съществуващи инструменти. Това, което не ни се нрави в становището и което се надяваме да успеем да променим, е, че в него се засяга все по-тревожния въпрос за нелегалната миграция. Смятам, че може да има специално посветена част в доклада а, на нелегалната миграция. Знаете, че не можем да предложим някакви конкретни а, решения. Дори и срещата на върха разгледа въпроса. Наистина иска ми се в точка 5 да се включи миграционния поток, нелегалния миграционен поток и трансграничната престъпност. Би било чудесно ако това може да се включи в стратегията за Адриатическо Юнийско море. Това беше. От мен всички сте получили измененията. Ще имаме още една възможност да обсъдим становището на 15 юли. Ако до тогава някой желая да включи нещо допълнително, аз съм на негово разположение. ask not so much for amendments, you might get them. Pizzola, no? Piccola. Thank you, Herr President. Herr President. Ja bih zahvalio izvjestiteljici gospođi Šuici na представено мишлене. Господин Пицула. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Шуица за нейното становище. Външното измерение на тази стратегия е от изключително значение за Адриатическо и Юнийско море. Смятам, че в третата част на стратегията е включен важния политически аспект. Както знаем, в тази стратегия участват 4 държави членки и 4 държави кандидатки за членство. Това са около 70 милиона жители. Държавите кандидатки за членство биха могли да се възползват в голяма степен от стратегията. Но различията между тези държави са огромни. Различия в економическо отношение и в макроекономическо отношение. Различията се задълбочават всяка година. Транспортната инфраструктура е, съвсем не е добре развита в тези държави, така че може би е редно да отделим необходимото внимание на този момент. Харватия пое инициативата за е, магистралите, свързващи Адриатическия регион с е, Юнийско море. Но трябва да бъдем предпазливи, защото трябва да работим най-вече върху връзките в транспортния сектор. Наскоро бяха направени и стрес тестове, от които стана явно, че зависимостта от Русия може да е проблем. Ще трябва да се изгради и газопровод. Чудесно е становището по отношение на тези, които търсят, искат обежище и мигрантите, но нека да направим разграничение между обикновената миграция и тази, която е нелегална и се организира от трафиканти. Не може да приравняваме тези две неща. Скоро в Унгария се говореше дори за издигане на стена. Нека да не го забравяме. Смятам, че стратегията може да допринесе за намаляването на миграционния поток. Надявам се, че всички държави ще се включат по прозрачен начин в стратегията. По този начин положителните ефекти ще бъдат за целия регион. Стратегията ще допринесе и за развитието на вътрешния пазар. С нетърпение очаквам бъдещето ни сътрудничество в това отношение. Благодаря. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih u ime Alde grupe želio čestitati kolegici Šuici. Господин Радош, благодаря ви. Поздравления за госпожа Шуица за нейното становище. Поздравление за господин Яковчич, който е докладчик. Това е изключително нестабилен и, и уязвим регион. Доста а, притеснения буди у нас този регион. Той изисква особено внимание – Говорим за Адриатическо и Юнийско море. Инициативата наистина е добре дошла. Може би не е редно да повтарям казаното от колегата Пицула по отношение на транспортните връзки в региона, но ми се иска да подчертая един аспект, който липсва, а именно този регион може да бъде изключително важен и да се превърне в възможност за допълнителни доставки на горива. Нека да не забравяме тази възможност. Може би тя е възможна за целият Европейски съюз енергийни източници, които да преминават през този регион. Това би било добре. Hvala за besedo. Туди сам би се želel захвалити господин Шуици за приправлено. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Искам да благодаря на госпожа Шуица за отличното становище и се присъединявам към колегите, които говориха за синергията и за това колко важно е да съществува тя в геополитическата и стратегическите сфери. Трябва да се работи също и за намаляване на социалните разлики и за сближаване на Западните Балкани. Има и още много други теми, с които трябва да се занимаем. Бих искал да упомена Изменение 42 от зелените, където се говори за качеството на околната среда. Защото региона трябва да има и своята по-голяма роля в отношенията на енергийната сигурност и доставката на енергоресурси. Също и проучването на газови и други залежи в Адриатика – там трябва да търсиме и сътрудничество. Трябва също така да се прави оценка на въздействието е, върху околната среда, защото тя трябва да бъде защитена по-добре, както и да защитаваме разнообразието. За тази причина ще е добре да има общо планиране и по-добро сътрудничество. Адриатика трябва да се радва на специално внимание, както и е, региона на Юнийско море, за да не се засяга прекомерно природната среда. Трябва да се разработват и възобновяеми източници и много ще се радвам, ако четете тези наши искания в е, доклада. Следващият оратор, господин Касталдо. Благодаря като италянец, естествено съм изключително доволен от стратегията, която е, отново е, започва да обръща внимание на област, която е много близка до нас. Изключително е важно сътрудничеството на Италия с този регион. Благодаря на автора на доклада за извършената работа. И искам да подчертая и нещо повдигнато и от останалите колеги, а именно липсата на инфраструктура. Би следвало да се опомене, че и пътната и железопътната инфраструктура далеч не е адекватна, че трябва да се работи по коридора Адриатика и Ионийско ниво, което ще развие както индустрия, така и туризъм. А що се отнася до енергийната сигурност, не съм съгласна напълно с коментираното, защото действително там екосистемите са твърде уязвими. Но пък и вноса там е много малък. Имаме нужда от повече природен газ, като разбира се, трябва да се отчитат и доста съществените последици от такъв нас. Трябва да търсим едно сравняване между възможните резултати и риска. Също добиването на нефт в Адриатика би могло да окаже отрицателно въздействие върху туристическата индустрия, защото това е едно затворено море и в случай на инцидент ще минат десетилетия преди да се възстанови до едно приемливо ниво засегнатата екосистема. Тук се поставя и въпроса за нелегалната иммиграция – както и необходимостта да внимаваме с ислямските екстремисти, е, какви, които имат влияние в някои страни от региона. Затова трябва да се търси и по-голямо сътрудничество между страните, които ще бъдат от ключово значение за, намаля... за намиране на адекватен отговор. Следващият оратор – благодаря и аз искам да се изкажа, както и другите колеги от Харватия. Първо благодаря на колежката Шуйта за неговото становище. Благодаря и на господин Явковчич, който има много големи познания по темата. Това е господин Пленкович. Говориме за стратегия за двата региона – и вече от 15 е, години аз се занимавам с тази тема. Тя започна с една инициатива, която после се призне, на европейско ниво, е, подобна на инициативата за района на Дунав – много важно е ние да очертаем най-важните региони, в които трябва да се работи. Адриатика е един от тях, е, край Дунавските страни друг. Мисля, че ние трябва да поставим акцент върху изграждане на механизмите за управление и стабилизирането им, защото по този начин ще можем да помогнем на отделните страни да бъдат ангажирани в по-голяма степен. Има, има страни, които могат да бъдат ангажирани в по-голяма степен, а ние съответно трябва да предоставяме помощ на тези държави. А също така, стратегията има отношение и към разширяването. Е, в нея участват четири страни членки, четири страни кандидатки, които са в различни етапи на процеса на присъединяване. Във всички случаи е, Косово и Македония имат ясна амбиция да подкрепят е, тази стратегия но има други, които не са активни нито в стратегията, която обсъждаме сега, нито в Дунавската стратегия. Би трябвало да потърсиме причините за това. При разделянето на Югославия всички нейни бивши е, съставни части биха могли да се присъединят към тези стратегии, поне имаха възможностите, но не всички са заинтересувани. После, енергетиката и финансирането. Имаме голям шанс, че сега комисара за разширяване е комисар Хан, който преди работеше по въпроса за регионалното развитие. Сега с тези теми се занимава госпожа Крето. Така че е, почти сигурно е, че стратегията ще, има, ще се радва на успех благодарение и на това. Разбира се, съществува заплахата от е, миграция. Гърция, Италия са изложени най-директно на, тези, на този натиск – останалите страни не толкова директно, но не, това не означава, че няма да се случи и същото и с тях малко по-късно. Следващия оратор вече даваме думата на докладчика. Не, преди това госпожа Сакарова, извинявайте. Κύριε συνάδελφε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σουίτσα για την παρουσίαση της νομοδότησής της. Благодаря на госпожа Шуица за нейния доклад. Напълно съм съгласна с всичко, което е казано от колегите. Но след проекто документа и редицата изменения, които бяха внесени, започва да става ясно, че доклада не върви в посока на подкрепя на, на стратегията, така както бе дефинирана. Особено, що се отнася до проблемите с е, имиграцията. Също не се говори изобщо за много съществени проекти, е, свързани с е, макроекономическата област. В края на гращата не можем да кажем, че европейската политика за този регион е успешна, по-скоро точно обратното. И за това считам, че разширяването на този макрорегион – поражда риска стратегията да се отклони от целите, с които бе формулирана и то посредством консултации с обществеността в много голям мащаб. Комисар Хан от срещата през 2012 година отбеляза, че за да има успех стратегията, тя трябва да се занимае с големите проекти, свързани с четирите основни стълба. И като имаме опита на стратегиите за Дунав и за Балтийско море, сега сме наясно, че трябва да се създават по-широки възможности за по-голямо участие на страните членки. И в такъв смисъл можем да търсим и диверсификация посредством използване на средствата от Европейския съюз за диверсификация на енергоисточниците, включително на възобновяемите такива, изграждане на инфраструктура, която да дава възможност на тези страни да се, използват, да се възползват от европейските мрежи за снабдяване с електроносители. И в заключение искам да кажа, че стратегията трябва да отчита бъдещите нужди, разбира се, но в настоящия момент, ако продължаваме така, резултатите няма да бъдат много положителни. Председателят а, иска ли докладчикът а, да отговори на коментарите? Разбира се. Благодаря първо за изказванията. В момента, в който постигнам съгласие под измененията, смятам, че доклада ще има своята тежест. Ние всички, които се занимаваме с тази тема, живеем там и имаме желание да изведем нещата до положителен край. Не само да излезем с една безмолна теза на хартия. И както каза господин Пленкович, определено трябва да се засилят механизмите за управление. Естествено, че ще се възползваме от опита на комисарите Крето и Хан – но според мен е най-важно е да се изгражда инфраструктурата. Защото когато тя е добре изградена, всички ще имат полза от това. Това се отнася и за коридора Адриатика и Юнейско море. Имаме нужда от помощ от страните членки, защото този коридор вече отбелязва съществен напредък. Страните членки са инвестирали в много голяма степен в него, но и има подобрение в пътните пътища, но трябва да се търси малко повече за подобряване на железопътните коридори, за да може да се получат връзките, които се предвиждаха с което ще се допренесе и за стабилността и мира в региона, за реалното му сближаване. За момента страните там са твърде различни. Действително Косово и Македония са наясно със своята роля, знаят и къде се намират в е, тази стратегия. Сърбия няма излъз на море, и... но тя също има своето отношение към тази стратегия. Отново благодаря за вашите становища. Ще отчета исканията ви, формулирани в измененията. Благодаря. Приключихме с дневния ред по бързо, отколкото се очакваше. 15 юли е крайния срок в Комисията по регионално развитие мисля, че гласуват на 15 септември. Имате достатъчно време. Т.е. Е, ние можем в преговорите да отчетем всички подадени изменения. С това е, приключваме нашето заседание до гласуването в 18 часа. Ако след като сме планирали е, гласуването за 18, не бихме могли да сменим дневния ред. Надявам се, че споделяте това ми виждане. И за това обявявам се заседанието за закрито до 18 часа. Herr Burg, in der Lange, Sie vor Termine nur diese Woche noch?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

Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, we have now to vote. Thank you for coming back. Дами и господа, благодаря ви, че се върнахте. Ще гласуваме окончателно по проекто становище за предложение на Европейският парламент и на съвета за изменение на регламент ЕО номер 1236 на черта 2005 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Това е заглавието. Сега може да гласуваме. This is Lochbieler. Do you want to say something? Госпожо пили, искате ли думата? Бих искал само да благодаря на всички докладчици в Сянка. Имахме много ползотворно разискване и а, след обед а, се първия дебат във водеща комисия Инта по темата и, се, и стана ясно, че има а, еднакви становища по повечето от важните теми. Нека сега да преминем към гласуването. Господин председател, председател, американците използват вода за изтезания на затворниците. Не виждам водата да е включена в този списък. Водка Борики. So, let's vote. И така, нека да пристъпим към гласуването. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 и 38 са идентични за, против, въздържали се, приемат се. 3 и 39, идентични. направим проверка, добре. Die Abstimmung ist. Край на гласуването. No, we have to start again. Something... Трябва отново да гласувам. Имаше някакъв проблем. Нека всички отново да се опитаме. Now the vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за, 17 гласа против. Изменение 3.39 за против, въздържали се, приемат се. 4 и 10 за. 4 и 40 за, против, въздържали се, приемат се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42, две части. Първа част за, Благодаря ви. Против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Дяпшима си Афлет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 25 гласа против, отхвърля се. Това беше по изменение 42. Добре. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 29 гласа за, 19 гласа против. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 и 43 за против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 8,48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 24 гласа за, 21 гласа против. Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. И така стигаме до изменение 10.51. За, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Keine Großwohnung. 23 гласа за, 27 гласа против, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 и 58 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61. За, против, въздържали се. Проверка. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 23 гласа за, 26 гласа против, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се,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 въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на, по компромис 4. Abstimmung ist Край на гласуването. 29 гласа за, 21 гласа против, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, проверка. Die Abstimmung Край на гласуването. 23 гласа за, 27 гласа против. Отхвърля се 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 45 гласа за, 2 гласа против, 3 въздържали се. Проекто становището се приема. Поздравления за госпожа докладчика. Следващото заседание ще се проведе на 15 юли. Закривам заседанието. Yes. It's your paper. Here's your phone. Thank you.